Председателката благодаря. Групата на ЕКР внесе редица искания за номиниране на членове на парламентарни делегации. Излъчванията на тези кандидатури ще бъдат включени в протокола от днешното заседание. Ако няма възражения, кандидатурите ще се считат за приети. Закривам заседанието. Ще продължим в 21 часа.